гласуваме по-късно днес. Що се отнася до резолюцията на Комисията по правата на жените във връзка с проекто становището на економическия и социалния комитет, посветено на така наречената киберпропаст между поколенията – не съм получил предложение за гласуване в рамките на съответния срок. Съответно, според правилника, това проекто предложение се приема.